дами и господа, в съответствие с точка 12 е, от е, правилника за дейността и други важни разпоредби в същия правилник, искам да направя едно съобщение и да обявя кандидатите за председател на Европейския парламент в съответствие с точка 12. Днес няма да разглеждаме други гледни точки. Получих следните кандидатури за председател на Европейския парламент. Господин Нърч Дива, бих ви помолил да се изправите. Господин Мартин Шулц. И госпожа Даяна Уолис. Кандидатите ме уведомиха, че приемат да бъде издигната кандидатурата им. Съставът на Европейският парламент може да бъде намерен в протокола на днешното заседание. С това приключваме днешното заседание в съответствие с правилника. Благодаря ви и ще се видим утре.